Продължаваме работата ни. Бих искал да ви припомня, от последното ни заседание на 22 23 ноември не е имало пленарна сесия, за това няма резолюции, които да са прияти. беше прията една резолюция на пленарното заседание в Брюксел на 29-30 ноември за положението в Йемен с изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по външната политика и сигурността. За това исках да ви информирам. Имаше също... Ще има сега Обмяна на мнение за ранните и принудителни бракове във връзка с предстояща доклад. Заглавието ще бъде а, към Европейска външна стратегия срещу ранните и принудителни бракове. Господин Гьоренц е докладчика ни. Днес ще проведем първа размяна на мнения по тази тема. Нямаме документ. Докладът ще ни запознае с по какъв начин ще се процедира и ще можете също да вземете отношение, да се изкажете на този ранен етап. За февруари трябва да е готов доклада. Ранните и принудителни бракове знаете, че са нарушение на правата на човека. Те са неприемливи в много отношения. Също е необходимо да се има предвид, че трябва да има свободно волеизявление, но това не е възможно, когато едната от страните е малолетна. Това очевидно е в нарушение на човешките права. Обеден съм, че господин Гьоренц ще засегне много тези въпроси. Господин Гьоренц, имате думата. Благодаря, господин председателю. Най-напред бих искала да благодаря на комисията ДРУА за това, че ми възложи изготвянето на доклад по този важен въпрос, който ни занимава от десетилетия. Когато говорим за детските бракове, не можем да говорим за друго, освен за поведение, което е осъдително. Защото става дума за подчинение най-вече на момичета. Става дума за малолетни момичета, Детските бракове също означават лишаване на човешки права. Тези човешки права са потъпкани. Освен това, не може да се приложи правото, тъй като законът често го забранява или не се прилага поради липса на средства. Има също нарушение на множество разпоредби от международното право, които не са въведени в националното законодателство. Освен това, този тип бракове а, са свързани с изнасилване, с лишаване от правото на детство. Освен това, трябва да се има предвид, а, е, че този проблем се задълбочава в селските региони, където законите по-слабо се прилагат, отколкото в градовете. Амбицията ни е да направим това, което вече е правено, или да кажем това, което вече е казано, или да напишем това, което вече е написано, а, или да гласуваме нещо, което вече е гласувано. Този доклад по принцип стъпва на базата на резолюция на комисията ФАМ, гласувана от парламента. Тя е много уместна в случая. Това беше през юни 2017 година и там са посочени всички основни аспекти, всичко, което е необходимо да знаем. Въпросът е какво може да се направи, за да се спази правото, така както е предвидено в резолюцията. От моя гледна точка е необходимо да имаме средства да сложим край на една крайно неприемлива практика. А, амбицията е свързана с усилията да се примахне и друг бич за обществото, каквото е робството. Което е нещо, което няма място в 21 век. Всяко трето дете се жени преди 18 години. или под 15 години. Тоест, ние не говорим за нещо хипопотично, а за реалност в развиващите се страни. Амбицията ми, както вече казах, е да не пиша това, което вече е написано, а да изготвя един а, доклад а, и дали а, бихте ме подкрепили в искане, което да бъде отправено към комисията за създаване на стратегия за противодействие на това явление. Да се спазва а, равенството, равнопоставеността между половете, човешкото достоинство, Ние имаме отговорност, както вътре в Европейския съюз, тъй като подобни явления съществуват и в Европейския съюз. на принудителни бракове са били констатирани в една голяма държава членка – но това е явление, което да отчитаме в външните ни отношения, в политиката за развитие, в политиката за добросъседство, за сътрудничество с трети държави. Този въпрос трябва да намери своето място в решаването на проблема от страна на Европейския съюз. Ние бихме искали да се дефинира стратегия да поискаме това да се направи от комисията и от Европейската служба за външна дейност. Искам да припомня, че това искане е свързано с множеството конвенции, които са приети до сега. Част от текста е свързан с това. Конвенцията за правата на детето от 89-та година. Също за правата на човека. Там се казва, че женитбата трябва да бъде базирана на пълно съгласие от страна на брачните партньори, на мъжа и на жената. също конвенцията от 93-та за примахване на робството. Ще спомена и други текстове. Международната конвенция за социални и културни права между 86 година, Международната конвенция за човешки права, хартата, за правата на детето в Африка от 90-та година, Африканската харта на народите от 81 година, протокола към нея от 2003 година, Африканската харта от 2006 и още много други. Това, което искам да подчертая, е, че международното право има подобни разпоредби, които се отнасят до недопускане на ранни принудителни бракове кой трябва да предприеме действия. Това трябва да се направи от Европейската комисия. Във външната си дейност тя разполага с доста финансови ресурси. В инструмента за сътрудничество за развитие, както и фонда за развитие който се управлява между, от 28-те държави членки. Това са два важни финансови инструмента, които могат да финансират е, съответни дейности. Държавите членки също разполагат със средства, по отношение на помощта за развитие, официалната помощ за развитие, която се предоставя на държавите, които са в етап на развитие. Надявам се, че можем да работим съвместно, за да могат да бъдат дефинирани елементите на една стратегия. Има средства за заделени средства за официална помощ за развитие. Държавите членки трябва заедно с комисията да работят е, в тази насока. Комисията трябва да дефинира амбицията, да обсъдим и начините за реализиране на стратегията. Когато говорим за стратегия, говорим и за визия. Ние дефинираме амбиция, но трябва да кажем и кои ще са участниците. Това са комисията, това са държавите членки и разбира се ООН, Фонда за народонаселението на ООН, както и УНИЦЕФ. Аз приветствам представителите им тук, които са тук в тази зала и ви моля да им дадете думата, за да могат да реагират е, на това, което казваме, това, което казах аз и това, което ще кажете и вие. Когато говорим за участници, е, това са държавите, държавите в развитие, те са нашите събеседници, събеседници на държавите членки на Съюза, комисията вече подчертах, тъй като ни работим в партньорство, трябва да имаме убедителни средства, трябва да имаме правни разпоредби, трябва да имаме финансови и човешки ресурси, за да може да се сложи край на тези практики. Т.е. трябва да се наблегне на координацията и на допълняемостта от работата на всички участници. И ще ми се да вярвам, че пречките не трябва да се дължат на липса на финансови средства и желанието да се използват средствата за реализиране на политиката за развитието, за борба срещу климатичните изменения – и това е кауза, която отстоявам. Е, и тя се конкурира с всички останали елементи на външната политика и политиката на развитие. Но трябва да подчертаем също, че Европейският съюз в е, своята цялост е далече от това да използва пълноценно тези средства, които са заделени за помощ за развитие. официалната помощ за развитие се предоставя от 28-те държави и членки в съответствие с техния вътрешен буртен продукт. Измина една година, откакто се настоява да се увеличи помощта за развитие от 1,7% до 2030. Ако държавите членки а, изпълнят ангажиментите си, които са поели, те трябва да гарантират нужните финансови средства, за да може да отговорят на амбициите, които са очертали. В стратегията също трябва да се предвиди и информационна кампания, както тук в Европейския съюз, така и в държавите, които са засегнати от това явление. Когато говорим за информационна кампания, имам предвид също стратегия в това отношение. Най-добрата стратегия, според мен, е да се разгледа такъв важен въпрос, е да обявим Европейска година, която е посветена на тази тематика. Аз ще направя предложение в проекто резолюцията да се определи колкото е възможно по-скоро, още от сега може да помислим за това, да има една година посветена на борбата срещу детските бракове. А, когато говорим за този въпрос, а, това може да изглежда и мал, а, толкова малко, но става дума за правата на хората, на правата на децата, на жените, а, на външните отношения на Съюза, които базира действията на ценности, ценности, които трябва да изнасяме. Така или иначе, ние се стараем във всички наши текстове да има позоваване на основните права, на които държим. Това са целите и мерките, които могат да залегнат в стратегията. Не трябва да се обезкуражаваме, можем да сме скептици, може да имаме съмнения за това какво може да се постигне, но въпреки това трябва да останем активни като парламентаристи. Ние трябва да изискваме да има координация и допълняемост Има толкова много неща, които трябва да се обхванат, е, но все пак трябва да отчитаме това, което сме констатирали и да предприемем действия, като спазваме международните правни норми, това, което е преведено в националното законодателство. Е, всичко вече е констатирано, и сега е време да се предприемат действия. Това беше като въведение. Бих искал да чуя какво е вашето усещане, дали бихте подкрепили тези основни елементи, които смятам да застъпя в доклада си. Очаквам вашата реакция. Благодаря ви. Avremo poi tempo comunque di ritornare sull'argomento perché eh, dovrà essere preparata la relazione entro febbraio. Да, имаме предвид, че това е въпрос, към който неизбежно ще се върнем. Ще се върнем. Доклада ще излезе през февруари. Е, колегите, които ще говорят по темата, са тук. Заповядайте. Ще бъде много кратка. Напълно е, подкрепям предложението от господин Гърнс много добре е да се изготви такъв доклад. Да припомня няколко е, елемента, които трябва да бъдат е, част от контекста. Ние понякога, работейки в коми... В отделни комисии, губим така поглед върху цялото. Е, сега да ви върна на Истанбулската конвенция. Тя е първата цялостна задължителна конвенция, която има за цел превенция, защита и преследване на е, нарушителите, извършителите на това е, престъпление и тази конвенция е в ход от 14-та насам. Е, Европейския съюз като такъв ще ратифицира конвенция тази година. Да не забравяме, че насилствените бракове са част от каталога, списъка на, на престъпления срещу жените и семейството. Да не забравяме и друго. Връзката е, и е, тази огромна е, така пропуст, която съществува в отдални държави членки по отношение качеството на <clears throat> равнопоставеността между половете и в този контекст принудителните бракове. Да не говорим тук и за достъпа до, до средно образование. Това означава млади момичета жени да учат до 18 годишна възраст после да не забравяме и възрастта е, на, за сексуално е, съгласие. Съгласие за, в е, Франция предстои решение за тази възраст, но в Европейския съюз трябва наистина да хармонизираме позициите си, когато става дума за брак между не пъл, е, пълнолетни, какъв е, е ще е подходен в Европейския съюз за, е, към бракове на, на лица под 18 годишна възраст след като на 18 години в много държави членки лицата имат право на, на, на глас, как това се заотнася към съгласието за секс. Бих искала също да дам пълната си подкрепа на предложеното. Мисля, че това е предпоставка за постигане целите на устойчиво развитие. И въпросът е много тясно, въпросите са много е, тясно взаимосвързани защото подобна забрана върху е, бракове между деца и насилствени бракове е предпоставка да постигнем устойчивите, е, целите за устойчиво развитие. И можем да свържем този въпрос към е, целите от 1 до 10 в списъка. Е, шест 6 от те, въпросите цели са пряко свързани с е, този въпрос. Това е повече от очевидно. Така че аз подкрепям идеята ви е, Европейския съюз да предприеме нещо срещу е, бракове между деца. Е, Конвенцията на съвета на Европа за забрана на, на насилствените бракове от 2011 какво е състоянието. 11, с тази конвенция 11 членове на Европейския съюз са подписали, но само 8 от тях, само 8 са въвели забрана срещу насилствените бракове. Кипър, Дания, Германия, Швеция, Австрия и Обединеното кралство и Малта. Така че, когато отпускаме помощ за развитие, може би е, държави членки, има държави членки, които не си дават сметка за това и не поставят това условие, но ние трябва да работим в собствените си държави членки. Така че пълната ми подкрепа имате. Благодаря, председателя. Господин Бюхнер, благодаря идеите, е, които са залегнали тук, са много важни. Аз искам да обърна вниманието ви на две неща. Първо, вътре в Европейския съюз е, все още има бракове между деца, които са в нарушение на националното законодателство, но го има, така или иначе. Така че първо трябва да хвърлим поглед върху това, къде се случва това и да, да е, как прилагаме законите си. Да, прилагаме, да обърнем поглед на и да прилагаме е, законите си по отношение на мигрантите. И втория въпрос е, приз, е, призива да се обяви година е, за борба с е, насилствените бракове, не мисля, че това ще доведе до нещо съществено. Правата на човека се, могат да се спазват само чрез добри закони, които се спазват. Е, разбира се, трябва да бъдем последователни в работата си и това ще е, и да така сме благосклонни и да има е, само към държави членки, които е, спазват е, стрикно правата на човека. Е, това може да се постигне само с конкретни практически мерки. Благодаря sentirei il signor Brock eh, che è della, dell'UNICEF per un paio di minuti se possibile. Сега eh, комисията има eh, думата по въпроса за няколко минути. Добро утро на всички. Добър ден. Анди Брук се казвам. Аз съм регионален съветник е, по темата защита на децата от е, Западна и Централна Африка с централа в Сенегал, в Дакар. Ще говоря тук от името на е, УНИЦЕФ и е, е, другата агенция към ООН по въпроса за браква между деца. Региона, за който говоря, е регион, в който най-много се практикуват това 6 от 10 е, държави членки, в които се практикува насилствено е, е, бракосъчаване на момичета, е, е, именно в, е, са именно в този регион. Е, стигнали сме до много критичен пункт в е, работата по този въпрос. Е, Докладчика спомена всичко това, но наистина. Е, от една страна, е, броя момичета, които се омъжват днес, в сравнение с 90-та година, е спаднал. Тоест, е, пропорционално погледнато, една на четири се омъжват сега на детска възраст, в сравнение с една на три 90-та година. Но докато седим тук, 50 милиона момичета и млади жени са били омъжени като деца деца. И особено в нашия регион на демографски растеж това е много, много важно. Значи, е, е, процента е, видимо пада, но действителните бройки се увеличават. Така че много важно е да държим око, под око статистиката и процентите. Не само процентите, но и реалните бройки. Е, политическата, социалната воля да се решава този проблем е, е достатъчно силна в момента. Имаме определени е, цели в рамките на целите за устойчиво развитие. Води се борба за равенство между половете. Тази рамка също е така ясно очертана в, имаме резолюции на Общото събрание в това отношение. Така че политически и социален климат е е на лице, но как да го превърнем е, в практически действия? Една инициатива е една глобална програма да се е, ускорят действията, за да се сложи край на бракове между деца. Европейския съюз даде своята много щедра подкрепа на тази идея и в момента се работи в 12 страни в света. Някои от тези страни са най-силно засегнати от темата. Е, ще ви ги изброя, за да имате представа. Бангладеш, Индия, Непал, Буркина Фасо, Гана, Нигер, е, Сиера Леон, Етиопия, Мозамбик, е, Уганда, Йемен и Замбия. Аз, това е само малък така представителна извадка в световен план. Е, но е, въпреки това е постигнат напредък, е, така че мисля, че ако ускорим действията си, ще имаме повече резултати. 2016 милиони 700 хиляди членове на общините са постигнати с нашите, с, до, до тях са стигнали нашите услуги. И 7 от 12 страни, които са в обекта на нашите действия, са развили конкретни планове за действия за решаване проблемите проблема с браковете между деца сега колко струва всичко това. Ще ви дам няколко примера които, на страни, които са направили нещо по въпроса. Сиера Леон. Там а, има целта е да се стигне над 5000 момичета в Буркина Фасо. Целта е да се заведат, отведат в училищата повече деца, повече момичета. В други страни 25 000 момичета са обект на целева програма. Сега в пример от Етиопия. Ангажимента на Африканския съюз, който започна собствена кампания кампания за край, е, поставяне край на браковете между деца е много е, така силна. Как може сътрудничество между е, Европейския съюз и Африканския съюз може да, как може да помогне? Над половина от страните в Африка вече имат национални програми в това отношение в резултат на този сигнал в целия континент, който разпрати Африканския съюз. Значи в Африка има силна политическа воля. Програмата от 63-та, общата позиция за браковете между деца са така платформите. Едно-две неща във връзка с бъдещата ни работа правната политическа рамка не е достатъчна. Обичайното право трябва да се коригира също. Трябва да се е, помисли за е, образователните, репродуктивни, е, здравни служби и да почива цялата ни работа върху конкретни факти и доказателства. И накрая партньорството. Глобалната програма, за която споменах, е добра така платформа за партньорство идеята да има една е, идея посветена на въпроса ще, даде, ще обърне, насочи вниманието към темата и също е, това ще бъде от полза. Благодаря, председателя. Елена Гонард, имате две минути. Само няколко е, думи за ангажираността на, нашата, на външната служба. Особено работим по въпроса е, за брако между деца. През март приехме е, коригираните насоки на Европейския съюз за е, засилване е, защитата на децата. Е, заместник е, е, директора на отдела за, за е, е, защита на правата на детето присъства на форум в Сенегал по тази тема. Радвам се, че господин Брукс е тук, защото наистина той участва в нашето обучение по тази тема защита на детето при две години в един семинар. Значи активни сме, ангажирани сме. Важно е да се има предвид, че 50% от европейските делегации в света са поставени поставили детето е, като приоритетна тема в стратегиите си за права на човек и демокрация. Това ни дава възможност, доста възможност за действие. Спомена се и значението на това да има кампании за е, заостряне на вниманието към темата. Наистина, е, това е и на държавите членки на ЕС през октомври с моите партньори от, с моя партньор от Девко организирахме един форум с участието на е, агенцията на ОНЕ е, за е, бракове е, между деца. Реакцията от 28-те държави членки, много от присъщите държави членки беше много така е, въодушевена. Е, с други думи, има достатъчно политическа воля да се сложи край на това явление. Да спомена само е, друго. Радвам се е, за това, че много е, връзки бяха направени днес с други теми, защото е, браквата между деца не е проблем сам за себе си, той е свързан с трафика с хора, с измененията в климата, с детския труд. Това са все неща, които трябва да имаме предвид е, с други думи, приветствам доклада, е, очаквам да чуя коментарите по него и, и е, така отбелязвам си, че ще е готов проект доклада през феврари до година. Благодаря. Председателя, благодаря. И така, сега да чуем представителя на, на ДЕВКО от Европейската комисия. Благодаря. Въпросът за насилствените бракове е, все повече така е, занимава Европейския съюз от няколко години. Е, имаме политически инструмент, който отразява този проблем, а именно това е равнопоставеността между мъжете и жените, правата на човека най-общо, а също така и документите, с които разполагаме за защита на детето. Участвахме преди месец в междупарламентарна конференция по насилствените бракове и и е, гениталното усъкътяване е, на момичета и е, мисли, помисли, говорихме за стратегията, е, която трябва да възприемем, за да сложим край на тази практика е, е, имаме обща програма с Обединените нации, както каза господин Брук, за е, да се прилагат на практика решенията от 13-та година за прекратяване на практиката на такива бракове. Е, идеята за стратегия, много важно е да се има предвид, че трябва да има глобален е, подход към е, тези негативни практики, както при принудителните бракове, така и гениталното кастрация е, ще е, смятам, че е, много уроци можем да полки да излечем от прилагането на тези програми, но те трябва да бъдат взаимосвързани и не всяка от тях да функционира отделно. Господин Горенс е, каза конкретно какви е, практики е, се прилагат в, по места и Изв... освен на тази подкрепата ни за тази обща програма, ние подкрепяме седем програми в различни страни. Е, които имат за цел да сложат край на е, бракове на непълно, между непълнолетни. Благодаря, имате една минута за реплика. Благодаря, господин председател. Е, госпожа Сорая, ако правилно не, не чух фамилията ви много точно, представителката на УНИЦЕФ, която говори избягва е, е, е, Европейския съюз е съгласен с всичко това. Ние трябва да бъдем по-последователни, когато става дума за условията, които се поставят при сключване на различни договори. Това е част от амбицията на Европейския съюз. Например, е, ето, пример е продължаване на е, е, споразумението от Котоню и как на това ще, ще се работи по тези въпроси след Котоню. Европейския съюз трябва да действа безупречно, което е вярно. трябва да е едно изискване. Европейския съюз трябва да поставя винаги такова изискване. В това отношение все още има така празнота не Европейския съюз или развиващите се страни, въпросът не е дали Европейския съюз или, или страни, развиващите се трябва да го правят но е, отговор е трябва заедно да действаме, защото интересът ни е общ, причините са различни. Мисля, че стратегията е, е приемлива за всички и никой не би е, възразил. Ясно е, е кои са участващите лица не само е, национален план, Европейски съюз, ДЕВКО или други, е, то се разбира от само себе си, но трябва да работим и за тясно, е, в тясно взаимодействие с Съединените нации е, и е, е, УНИЦЕФ и другите агенции, както е, Фонда за населението на ООН, е, които имат отношение към темата. Защото моят опит е е, е че е, не би трябвало да е, пренебрегваме е, ролята на тези две е, е, агенции, защото именно с тяхното взаимодействие може да ни е, е, гарантира успех. Това е, е стратегията е важна, плюс план за действие, е, който ще има за цел да прилага на практика стратегията. Мисля, че е, това са достатъчно елементи, по които е, е, имаме е, съгласие е, за, е, и се надявам е, в писмен вид да ви предложа да ви дам да, текста в е, обещания срок. Благодаря. Както казахте, ще имаме възможност да се върнем отново на тази тема, когато вече а, имаме и съответния документ. Благодаря на нашите гости и сега преминаваме към следващата точка обмяна на мнения по темата Международния ден за честване и е, отбелязване на достоинството на жертвата на е, геноцид. През септември 2015 Общото събрание на ООН прие резолюция, която бе е, по инициатива на Армения да се е, учреди 9 декември като Международен ден за честване на жертвите на геноцид. 9 декември е и годишнината от приемането на Конвенцията за превенция и наказание на извършителите на престъплението геноцид. Целта на този международен ден е да повиши информираността за феномена за факта, че има конвенция за борба с геноцида и ролята на тази конвенция в преодоляването на това престъпление. Но независимо, че този Международен ден съществува, все по-често сме свидетели на престъплението геноцид. Сега ще дам думата на нашите гости господин е, Педрич, който е председател на мрежата за борба с геноцидом. Тя осъществява връзка между жертвите и се нарича и така мрежата за жертвите на геноцид. Много ще ни е интересно да чуем неговите думи. Също е, тук пред нас е и господин Броди, който е е, американски адвокат, който работи от 99-та година с жертвите на бившия диктатор на Чад е, Хусейн Хабре. Всеки от нашите гости ще има по 10 минути за изказване. Господин Пездрич, имате дума. Uh, uh, Давам първо думата на господин адвокат. Аз се казвам Рид е, Броуди аз и работя за Human Rights е, Watch. Имаме му обадър, говори по-близо до микрофона оратора. Е, случая, който разглеждаме, има значение не само защото един брутален диктатор бе изправен пред съда с помощник на, с помощта на Африканския съюз, но и за в, в името на жертвите. Съвсем накратко, Хисен Хабре е, беше диктатор в е, Чад, е, свален бе е, подкрепен от е, Франция и Штатите, е, падна от власт 99-та година и избяга в Сенегал. Обвиненията срещу него е за систематично измъчване и 40 000 жертви на геноцид. В последната седмица преди да излезе, да, преди да зададе властта, той е, си е написал чек и е взел всички пари от хазната със себе си в Сенегал. Открити са били масови е, гробове. Един басейн от е, френското колониално минало е бил превърнат в е, е, затвор с килии, където е извършил масови убийства. Когато е избягал в Сенегал през 90-те години, се е смятало, че нещата при... приключват там. Но е, затворници, един от които виждате тук на слайда, са решили да се борят за справедливост. И господин Генген и други започват да събират документи и удостоверяват съдбата на 800 жертви, създават и асоциация, която търси компенсации и се бори за възмездие. Хисен Хабре живее спокойно в Сенегал. През 1998 година е бил арестуван Пиночет. И Камерата на лордовете в Обединеното кралство се е произнесъл, че Пиночет може да бъде арестуван и преследван, независимо, че е бил държавен глава. Това създаде така и инерция сред хората да мислят по въпроса, че може да се използва закона, за да бъдат привлечени под силата на закона хора, които сега са оставали извън е, един от тези случаи е Хисен Хабре. И 18 е, години по-късно, януари 2000, заведохме първото дело срещу него. Съвсем наля, вляво е, е Садики Каба, който съвсем доскоро беше председател на Асамблеята на страните членки на Международния наказателен съд. Снимката показва и някои от жертвите. Делото е заведено в Сенегал. Е, Хабре е арестуван от е, съдия-следовател и е, се е смятало, че ще има съдебно преследване в Сенегал. Но а, е, жертвите всъщност се връщат в, и, и в Чад, за де, завеждат дело за, срещу неговите сътрудници. Когато а, е избран поредния президент на чат, той е решил да прекрати делото. Но жертвите не се отказват. Първо открихме нещо много важно. А именно досиетата на политическата поли... полиция на Хисен Хабре, където има ясни данни за политическите репресии, задържаните, обучението на тайната полиция в Штатите. Само в тези архиви се съдържаха над 1200, 200 имена, 12 000 имена на жертви убити. Има дори и смъртни актове. Когато е, е, бе прекратено делото, стана ясно, че всъщност ще се води голяма политическа битка. Ние тогава започнахме да разпространяваме информация за жертвите и техните е, съдби. Включително и в Нью Йорк Таймс бе е, интервюиран основният двигател на събитията, основният е, жертва, която започна Дадох, е, дадохме възможност дори е, да бъдат обучени някои от жертвите, за да могат да, да, да дадат показания пред съда, да бъдат обучени на английски. Президента на Сенегал съда се произнесе, че той трябва да напусне Сенегал. Искахме ние искахме да речеме той да дойде в е, Белгия, където да може да бъде преследван. Доста жертви е, заведоха дело тук в е, Белгия по е, съответния закон и поисках той да бъде екстрадиран в Белгия. Това се случи през 2001. Бе подадено съответно искане да бъдат интервюирани свидетели и така така. Знаете, че този закон в Белгия за универсалната юрисдикция бе отхвърлен, но това даде възможност на на жертви на този процес да представят своя казус в Белгия и пред белските, белгийските политици. И независимо, че е, закона бе е, премахнат, имаше един е, преходен период, в който е, делото срещу Хабре е, можа да бъде разгледано. Е, имаше много така единство между различните политически представители в Белгия по този случай. Белгия поиска екстрадиция и тогава започнаха и много други оцелели от затворите да водят кампания срещу Хабре. Обърнахме се и към Африканския съюз. Успяхме да ги спечелим на своя страна. Те осъзнаха колко е важно да може един е, диктатор е, да бъде подложен на съдебен процес, дори това да се случи в Африка или да се сътрудничат с Международния наказателен съд. Тогава Африканският съюз призова Сенегал да проведе делото срещу Хабре е, в е, Сенегал. Те се съгласиха, но реално нищо не направих. Продължи тази борба още няколко години. Е, жертвите водеха кампании навсякъде в Африка. Мобилизираха и други Европейският парламент нееднократно направи визити. Ана Гомеш бе особено активна. Има две резолюции от Европейския парламент, които призоваваха Сенегал да действа и също се обърнаха към Европейската комисия. Тя бе много активна в помощта за постигане на споразумение с Сенегал но те така или иначе не действаха и тогава Белгия направи нещо изключително. Белгия отправи делото към Международния съд в Хага с твърдението, че Сенегал нарушава своите задължения да извърши съдебния процес там. Много публична подкрепа имаше в Белгия за това и то от всички цветове на политическия спектър. И през юли 2012 Международният съд единодушно постанови, че ако Сенегал не екстрадира Хабре, трябва да започне процес срещу него. Междувременно падна и е, президента на Сенегал 2012 Маки Сал. Ние бяхме в е, връзка с него, като с, с всички други политици. Той беше поел ангажимент да е, го изправи, да изправи Хабре пред правосъдието. Обърнахме се към Африканския съюз и те създадоха една извънредна съдебен състав за разглеждане на престъпленията срещу човечеството, извършени от Хабре. Бюджетът беше по-малко от 10 милиона. Звучи много, но като се има предвид колко е, разходи имаше е, за съда, примерно и за Международния е, съд, е, е, кът, около половината от тази сума, 10, 9, 10 милиона, бе отпусната от Европейския съюз. През 2013 година е, Хисен Хабре бе осъден И в е, резултат от всичко случващо се в Сегнагал, е, правителството на Чата арестува всички е, сътрудници на Хабре. И те също бяха изправени пред съда. 21 от тях бяха осъдени на различни периоди затвор до включително до животни присъди. През 2015 година започна процеса срещу Хабре, граждански, всъщност граждански процес с водещ адвокат на един от жертвите, една от жертвите на опит за покушение срещу нея. Тя беше водеща в процеса. Хабре не призна а, обвинението, беше изведен от съда с, с, като крещеше и се съпротивляваше. Много жертви и свидетели в съда а, се изказаха колко са горди от това, което се случва, че не са останали ненаказани престъпленията на Хавре. За пример бе процеса, там присъстваха и се изказаха и следователи от, и разследващи от Amnesty International и много други участници, които а, са установявали фактите. Примерно френски доктор, който е имал досег до показанията на над 800 жертви, ето един от е, документите, лично подписан от Хабре, е, че това, че никой е, военнопленник не бива да напуска затвора мина през процеса бяха разгледани всички отделни етапи на репресиите с съответни свидетелски показания най-драматичните моменти бяха свидетелствата на ожив... оцелели от сексуални рубини, хора изнасилвани в затворите. Една от жената е била изнасилена от хабре четири пъти – Записан беше съвет, е, процеса, е, излъчван по телевизията ежедневно, е, съответно с много широка аудитория. В, в чата изобщо програмата за информираност бе много голяма и през март-мей 2016 а, бе осъден. През април тази година бе потвърдена присъдата за това, че в граждански иск той трябва да плати милиони на жертвите. Сега е създаден а, доверителен фонд а, за доброволни вноски за издирване на а, богатствата на Хабре. Така че за, с е, много малки е, разходи бе е, постигната много е, голям е, резултат. Това е резултата от нашата битка. Какво най-важно бе като резултат е, че се чу гласа на жертвите. И именно това беше тяхната основна цел. И накрая, ако мога да кажа, от Дакар до града, където беше свален от власт Хабре, направихме поход на жертвите – и сега има и международна а, кампания за изправяне пред съда на Джамба също. Грация, грация Благодаря ви. Благодаря ви много. Ще дам думата сега на господин Матевич. Благодаря, господин председателю. Казва се Матеш Пердич. Аз съм от ръководител на секретарията на мрежата по въпросите на геноцида към Европейския съюз. Тук са включени не само въпроси на геноцида, но също и престъпления срещу човечеството, тъй като често те са взаимосвързани. Чухме отличната презентация и видяхме защо е толкова важно да има правосъдие, защо е важно тези дела да се гледат, въпреки че се случват на голямо разстояние от нас и не засягат нашите общности пряко. Но правосъдието е изключително важно за жертвите. Много е важно, че това дело срещу Хисене Абре се е, гледаше близо до там, където са извършени престъпленията. Чад и Сенегал първоначално се противопоставяха. Затова се използваше друг инструмент, за да се раздаде правосъдие. Държавите членки са задължени да преследват извършители на подобни престъпления, да не им предоставят убежище. Ако се гледа дело за едно изнасилване или за едно убийство или за кражба, още по-настойчиви трябва да сме по отношение на наказателното преследване на извършването на тези престъпления в голям мащаб. Както чухме, жертвите, тяхният достъп до правосъдие им позволява да споделят своята болка, като например жените, които са били обект на изнасилвания и са запазили мълчание повече от 30 години. Но сега всички знаем какво се е случило в чат. Преди това, може би, никой не е знаел от нас какво е ставало. Но благодарение на съдебния процес стана ясно какво точно се е случило и това ще влезе в историята, която ще остане за хиляди години напред. Това е добър пример за борба срещу безнаказаността. Това е борба а, срещу безнаказаността като начин да се предотвратят в бъдеще други случаи на геноцид и престъпления срещу човечеството. Какво правим в това отношение сега в Европейския съюз? Много от е, държавите членки на Европейския съюз е, имат е, специализирани звена за международни престъпления или в правораздавателните органи, или в полицейските служби. Те разполагат с ресурси, както човешки, така и финансове, за да разследват и да преследват наказателно подобни случаи и да не се позволява извършителите да получат обежище, дори тези, които дойдат на наша територия, да не могат да се укрият от извършените от тях престъпления. Мрежата по въпросите на геноцида обръща внимание на тези въпроси. Работим с хората, които са практици, които работят на терен. Ние искаме да се координират в по-голяма степен действията на националните органи в това отношение. Важно е, когато говорим за борба срещу безнаказаността, е да се търси отговорност на извършителите на геноцид или престъпления срещу човечеството. Тук няма давност. Тези хора могат да бъдат преследвани до края на живота им. Също няма териториално ограничение. Много държави в националните си системи са предвидели възможности да има универсални права, териториална юрисдикция, да преследват извършители, независимо от мястото, където те са извършили престъплението и независимо граждани на кои държави са. Например, може да се преследват лица от трети страни, извършили престъпления срещу лица от трети страни, когато извършителя на престъплението се намира на територията на дадената държава членка. В момента можем да кажем, че случаят с Хисен Хабре беше много поучителен и благодарение и на участието на държави от Европейския съюз, като Белгия, този случай нямаше да може да се разгледа по начина, по който беше. В Сирия, в Либия, в Руанда все още има много нерешени дела. Що се отнася до геноцида в Руанда, все още има висящи дела в доста от държавите членки. Също по отношение на престъпленията, извършени в бивша Югославия, следващата седмица в Нидерландия очакваме съдебна присъда за дело от Етиопия, където извършителят е извършил престъпленията си в Етиопия през 1978 година, когато навласи във военната хунта. Но а, сега делото е в апелативния съд в Хага, но участват европейски юрисдикции, разбира се и Сирия. А, тук са включени и а, дела от а, Гамбия, от а, Латинска Америка също има дела. Тоест, обхванат е целия свят. Е, няма ограничения, стига извършителят да се намира на територията на Съюза. Той може да бъде преследван. Така че в това отношение нямаме ограничения. Важно е да се обърне внимание на жертвите, да стане ясно, че в Европа няма да се толерират извършители на подобни престъпления. Те ще бъдат разследвани и наказателно преследвани. Също ще преминат през надлежен процес за установяване на истината. Тези престъпления трябва да бъдат преследвани не само тук, но и в други региони. Ако всички правим това, ще можем да предотвратяваме подобни престъпления в бъдеще, защото всеки евентуален извършител ще знае, че ако извърши подобно престъпление, ще бъде изправен пред правосъдието или в собствената си държава, или в друга държава, независимо къде се намира. Но трябва също да кажем, че подобни случаи изискват ресурси, изискват и политическа подкрепа. Ние използваме сегашната възможност а, да кажем, че Европейския парламент дава надежда за прилагането на политика за борба срещу безнаказаността. И искам да се възползвам от възможността да ви поздравя за отличната ви работа. На 4 юли тази година беше предприета. Много важна стъпка напред беше получена политическа подкрепа. Важен е въпросът е за подобряване на информираността, на засилване на чувствителността към тези престъпления, също Евроюст, комисията, всяко председателство на съвета обръща внимание на въпросите за борба срещу безнаказаността както беше при Нидерландското председателство, при Малтийското председателство. Обсъждаме с българското председателство да се почетат е, жертвите и да се почертае важността на участието на местните юрисдикции при решаването на подобни дела. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Благодаря ви за това изказване. Не зная дали някой от колегите има въпроси или пък би искал да каже нещо. Бесера. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на двамата ни гости, които са много посветени защитници на човешките права. Понякога забравяме, че нещата могат да се вършат както трябва и че може да има правосъдие благодарение на сътрудничеството между политическите институции, организациите на гражданското общество, правозащитните организации, контактите с а, жертвите също са изключително важни. Когато всички работим заедно, постигаме резултати. Основният е, въпрос е свързан с е, правосъдието, разбира се, но има и още един фактор, а именно, че жертвите сами могат да се превърнат в е, правозащитници. В много случаи а, те информират останалите а, пострадали, които до момента не са знали, че могат да потърсят а, правосъдие. Сега се говори за Гамбия и там жертвите стават все по-активни в отстояването на правата на човека. Ние можем също да обърнем внимание на това, какво могат да направят държавите членки на този фронт. Международното правосъдие премина през някои изменения, що се отнася до капацитета му да предприема действия. законодателството се променя. Когато предприемаме действия, трябва да имаме предвид какво се прави на други места. Това, което прави Съюза за защита на правата на човека по света, означава, че да се направи нещо, за да а, има правосъдие. Добре е да се говори, но трябва да се предприемат и действия. Международният наказателен съд трябва да продължи да работи. Благодаря ви много, благодаря и на двама ви за предоставената информация и за това, че а, бяхте толкова вдъхновяващи във вашите изказвания за нас. Говорихте за различни съдебни дела, които се гледат по света, свързани с престъпления за геноцид. За геноцид. Имаме два малородяти на Сахарова награда, които получиха тази награда заради това, което правят, за да отстояват правата на езидите. Може да се направи още много. Председателят. Госпожа Ана Гомеш има думата. Аз само исках да поздравя ораторите, приятеля ми е Рита Броди, с който работя конспиративно по правата на хората вече от десетилетия. Ние започнахме с работната група на невидимата ръка, където тогава Европейската економическа общност предложи резолюция за обгазяването на кюрдите от Садам Хюсейн резолюция, която не мина, защото тогава беше трудно 12-те членки на Европейската общност да постигнат съгласие и най-вече защото САЩ не подкрепиха това. Това беше само година преди Садам Хюсейн да нападне Ковейт. Благодаря ви, че дойдохте на тази среща в нашата парламентарна комисия. Господин Броди, какви полуки можем да извлечем, които да са от полза за Международния наказателен съд а какво сътрудничество може да окаже Международния наказателен съд в а, а, случая, който вие описахте с Сенегал? Защото мисля, че ролята на съда в това отношение беше важна. Това може да бъде също много важен прецедент, много важен модел и за други държави, които искат да разберат е, какви са техните отговорности относно преследването на онези, които потъпват правата на човека. Имаме и друг пример, където нещата не минаха така гладко. Става дума за инициатива на либийските власти през 2013 година да изправи пред съда Сейф Ал-Ислам, синът на Кадафи. Разбира се, ние говорим за Либия, където нямаше правосъдна система, нито пък други държавни структури. Но Имаше някои очаквания, че това дело ще бъде поето от Международния наказателен съд, но това не стана и така малко се злепостави съда в очите на много хора. Трябваше да бъде отказа, оказана подкрепа. Можете ли да кажете нещо за този тип дела? Благодаря, Сурая. Благодаря, благодаря ви за изказванията и е, предиш, предходната и предстоящата ви добра работа. Искам обаче да обърна внимание към положението на руингите в е, Миянмар. Как е, гледате на това, как, какво правим по въпроса, тъй като това е един геноцид, който протича пред очите ни и международната общност, е, мисля, че доста бавно е, реагира и някакси не обръща внимание на въпроса. Какво ще е, кажете? Благодаря. Сега господин Нилсън има думата от външната служба. Няколко думи за това какво прави вашата служба на Европейския съюз това отношение предотвратяване на геноцид и други е, жестокости. Това е част от нашата политика и в, е, по повод е, Международния ден за, е, в памет на жертвите на геноцид е помо, е, повод да е, говорим по темата и да повторим нашата ангажираност, е, както и борбата ни с безнаказаността. Е, върховният представител ще излезе с е, изявление на 9 декември по въпроса. Сега, какво правим? След е, препратките към нашата глобална стратегия от при няколко години, както и новия консенсус за развитие, е, който препраща към е, принципите е, и отговорността за предотвратяване на престъпление от жестокост, както и разпространяване на международните подкрепа за борбата за отстояване правата на човека всъщност е, имаме една много солидна политическа база е, в това отношение в Европейския съюз. Предвид прилагане на глобалната стратегия, ние се опитваме да включим е, предотвратяване на жестокости в нашите дейности един документ, който излезахме неодавна, е, предлага, е, поставя ударение върху ранното е, откриване, разкриване на такива жестокости и прилагане на действия на инструментариум за борба с тях. Тук вече е, процес, е, е, въпроса с правосъдието е засегнат много силно. Интегрирания подход към конфликти и кризи, за да има координиран подход и отговор на Европейския съюз. Съществуващата система за ранно предупреждение при конфликти на Европейския съюз работи за смягчаване риска от жестоки насилия конфликти максимално рано, с цел да се премине от ранно предупреждение към ранно действие. Общите ни е, мисии за сигурност е, и отбрана работят за изграждане на един функциониращ правосъден сектор, функциониращи правосъдни сектори, е, международното хуманитарно право също е, се включва в всички е, уводни е, курсове за целта. Работим по програми за изграждане капацитет по цял свят. Заедно с усилията ни да се борим с безнаказаността, ние се опитваме да да е, поставяме въпроси е, пред е, съответни трети страни, да водим политически диалог и е, диалог е, за правата на човека. Предоставяме техническа помощ за подпомагане на заинтересовани трети страни, които да участват и да предлагат собствения си е, е, статут в националните правни системи. Външната е, служба и е, поддържа тясна връзка и с генералния, специалните съветници на генералния секретар на ОНЕ, както по предотвратяване на геноцид, така и с конкретните отговорности за защита срещу това. Непрекъснато търсим нови начини за подобряване на нашите усилия и да гарантираме един координиран подход към всички е, отнасящи се до ООН дейности е, във връзка с е, геноцид и други жестокости в борбата ни с безнаказаността. Благодаря. Кой от вас, господа, ще започне? Благодаря. Връщам ти топката, Ана. От толкова години трябва да кажа, когато бях млад, адвокат, който работеше в Международната комисия на юристите в Женева, ние учредихме награда, която НПО-тата даваха всяка година на дипломат, който най-силно беше ангажиран с правата на човека и Ана беше първия лауреат на тази награда, може би преди 25 или 30 години. Международният съд беше много е, полезен в това отношение. Първо, е, едва ли е, някой от тези дела щеше да напредне, ако не беше Международният съд. Всъщност, е, е, това беше така олицетворение на международната ангажираност в това отношение. Този съд е, помогна много Много от е, служителите в съда ходиха е, на обучение в е, Международния трибунал. Това струваше около 10 милиона евро на, на Европейския съюз. Невероятно ефтино всъщност, ефтин начин да се е, стигне до правосъдие за един диктатор, който десетилетия е, нанася щети и унищожава собствената си страна. Е, и всъщност е, след 15 години е, разследване по случая, накрая трибунала представи на, на табличка, така да се каже, готово делото на съда в Сенегал. Международният съд има много наказателен съд има, е, също се получи много от това. Е, мисля, че в случая с Хабре успяхме, защото ние разказахме историите на жертвите. Сама Ген Генг, е, Жаклин Могена и други така приковаха вниманието на обществеността не е, Human Rights Watch или съвета за сигурност, а те. И когато е, разглеждам ролята на Международния наказателен съд в тази е, е, в този двубой е, сега, южноафриканските групи е, поискаха арестуването на е, диктатора в е, случая с Сенегал. Е, стигна се до една а, конфронтация север-юг между съвета за сигурност, а, а, наказателния съд а, и всъщност а, липсваше гласа на хората, жертвите от Дарфур. И повечето дискусиите по тези дела а, в Кения също насилието след, след е, изборите отново то се разигра като е, противоборство между е, африканския диктатор и прокуратурата в Хага. И повечето случаи африканския президент и западните дипломати или прокурорите всъщност е, ние бяхме губещата страна. Е, африканските страни бяха на страната на африканския президент. Но е, хората, които хвърлиха тези хора в затвора, човек, който всъщност се бореше за памет на убития си баща, именно решението на Международния наказателен съд е да помогна хората да се ам, е, така да взема страната на жертвите. Да си призная, Ана, не съм много добре запознат с либийския случай, за да се произнеса по него, но имаме случаи, когато Международният наказателен съд е, игра е, така нещо като пинг-понг с е, ту беше за, ту против. Е, е а, но естествено правосъдието трябва да е а, е, безпристрастно. В Миянмар, разбира се, това е една от най-големите трагедии е, в е, която се разиграва пред очите ни в, дневния ден, в днешния ден. И международната общност наистина се опитват да предоставят хуманитарна помощ, но ние не е, виждаме е, санкции. Ето, е, Human Rights Watch иска е, пълно е, ембарго, оръжейно ембарго срещу Миянмар, е, целенасочени санкции срещу политици, които участват. И е, да стояват за е, отнасяне на случая до е, Седа в Хага. Защото според мен този случай заслужава вниманието на Седа в Хага. За тези, които се интересуват, имам няколко брошури, доста брошури с делото Хабре, могат да, да си вземат. Сега темата от, според мен, трябва да помислим къде сме сега и къде бяхме преди 20 години. До година ще отбележим 20 години след статута от Рим. И ако погледнем нивото на международното наказателно правосъдие при 20 години и днес, наистина е, голям, огромен напредък е отбелязан. Това не означава, че трябва самодоволно да спрем, а да видим какво следва следващите 20 години. Защото през последните 20 години имахме случая на Милошевич, Младичка, Раджич е, от бивша Югославия, е, много случаи от Руанда, е, Кабре, Пиночет. Всичко това мина през, през, пред Международния съд в Хага. Сега аз съм е, по-млад от колегата тук, но определено съм. Е, това ме кара да съм оптимист. Мисля, че вървим в е, поверния път и да се надяваме, че следващите 20 години ще са е, много по-успешни. Но колкото до съдът в Хага и прокурор, е, е, прокуратурата, която е част от нашата мрежа, когато обсъждаме тези дела, е, наказателният съд има важна роля в международното наказателно правна схема. Е, по е, същество, по процесуални въпроси и така нататък но разбира се, е, е той има и ограничения, когато става дума за е, дела извън неговите е, правомощи. Например, Сирия, е, е, там се води 6-7 години война, но е, Международният съд, е, наказателен съд няма е, юрисдикция по този е, по това дело. Имаме обаче присъда, която е произнесена в Швеция, в Германия и други национални съдилища. Е, така че важно е да имаме национални юрисдикции и е, така водещи европейски държави в това отношение, които са готови да поемат тези дела и да разследват и е, наказателно да преследват е, извършителите. Така че в следващите 20 години трябва да поставим ударението върху сътрудничество между ICC, националните органи и представители, НПО-та и представители на жертвите. Полуките от е, последните 20 години могат да се използват е, в голяма степен за напредикане и в следващите 20 години. И така. Благодаря, благодаря на участвалите за информацията, която ни предоставихте. Много беше полезен този обмен на мнения е много важен, особено за нас. Ние ще продължим да работим в този дух е, с е, нов ентусиазъм. Благодаря ви и приятен ден! Сега предлагам да направим 5-минутна почивка, за да изчакаме представителите на вашата служба по следващата точка от дневния ред.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

Сега стигаме до точката дебрифинг от външната служба е, за третата сесия на е, междуправителствената работна група на ООН за изработването на международно инструмент, е, задължителен инструмент за трансграни... транснационалните корпорации. Третия рунд консултации митинг е, всъщност е, е един важен е, етап. Е, в края на ноември форма за бизнес и права на човека на ОНЕ се проведе и разгледа водещите принципи на Обединените нации по бизнес и правата на човека. Така наречените принципи РАГИ – тези два процеса се е, водят паралелно, се движат паралелно, е, което показва колко е важен този въпрос. Е, връзката между бизнеса и прата на човека. В един глобализиран свят е ясно, че преимуществата и ползите от разрастваща търговия и инвестициите могат да бъдат споделени и овладяни само ако можем да създадем стимули и гаранции за правата на всички участници в веригата веригата на добавена стойност, глобалната верига. Европейския съюз и държавите членки, компании е, е носят сериозна отговорност в е, това отношение – Европейския съюз не само, е не само водещ търговски е, фактор в световната търговия, но и економическа е, камощ, е, която според договора за външните ни действия би трябвало да бъде ръководен от принципите за преимуществото на закона, демокрацията и правата на човека. Трябва да гарантираме и последователност и връзка между правата на човека и тези външни, други външни политики. Ще припомня, че Европейския парламент зае много твърда позиция е, при преговорите за е, задължителен инструмент е, в това отношение. Ние се занимаваме с въпросите на бизнеса и правата на човека много задълбочено. Той е засегнат в разлица доклади на Европейския съюз. Също времено сме свидетели на важни събития в държави членки, включително и приемането на френския закон по така нареченото due diligence, la de diligence на френски. Ето, защото, ето защо е много важно сега да чуем от външната служба как е протекал последния тур консултации е, и преговори и какво е участието на гражданското общество в е, това отношение. Сега давам думата господин е, Джакомини. Благодаря. Извинете ме, че закъснях малко. Uh, uh, um, Добър ден на всички. С удоволствие съм тук, за да обсъдим тази толкова важна тема. Европейската служба за външна дейност е напълно наясно колко отблизо следи тази тема Европейския парламент. Ние сме ангажирани с предотвратяването на нарушаването на човешките права от международния бизнес и съответно търсенето на защита при подобни нарушения. Съвета за човешки права прие съответните ангажименти и световни стандарти за превенция на отрицателните въздействия от нарушаването на човешките права от бизнеса. Ние искаме тези правила и критерии да бъдат прилагани и на национално и на международно ниво. Съвета излезе през юни с заключения, юни 2016 година с заключение в, в такъв смисъл. Постигнат е сериозен напредък по приложението на тези принципи, включително и законодателни текстове. Примерно сега дружества над 500 служители имат задължение да подават информация за спазването на тези принципи и да поемат съответните ангажименти. Това покрива близо 6000 големи предприятия. Приети са и е, закони за конфликтните изкопаеми е, суровини е, за, публи... за обществени поръчки и други, именно свързани с международното измерение на е, бизнес дейността. This is important that, because that means that European companies are born by the uh, existing national... Европейските компании са задължени от съществуващото законодателство да спазват разпоредбите на конвенцията. Тоест, съда може да се базира на тази конвенция. Средства за правна защита. Ние имаме съответните разпоредби. През 2017 година има и становище за средства за правна защита при нарушение от страна на бизнеса на европейско ниво. През август 2017 комисията предлага съответната агенция да събира информация за съдебни и несъдебни възможности за правна защита. Комисията в момента оценява изпълнение на препоръката от 2013 за колективни за възможност за колективни инструменти за правна защита. В момента половината от страни членки имат национални планове за човешки права и бизнеса, включително за корпоративна социална отговорност. As an important part of our external policy, the EU is also supporting several... Основно измерение, измерение на нашата дейност е подкрепата за спазването на тези принципи в трети страни включително за е, процесите на надлежна проверка и мониторинг на изпълнението на социалната отговорност и съответните национални планове за действие в ООН ние подкрепяме именно дейността по е, мониторинг на спазването на тези принципи. Участваме в работната група е, с специални, с специални процедури, с, посредством визити в страните, отчети, е, участие в годишния форум за човешки права и бизнеса, където се представят всички а, отговорни а, е, по темата фактори. Неодавна бе проведен и форум, свързан с е, възможностите за правна защита над 2100 участници. И подкрепяме също така комисаря по човешки права на ООН е, по работа за проекта за правни и неправни средства за защита в трансгранични случаи. Международната, междуправителствената група, е, свързана с е, по тази тематика се събра в рамките на съвета на ООН. Третото и заседание бе проведено в края на октомври тази година. Ние се ангажирахме в подкрепа на, помиси... на, вси... на позицията на участващите страни и мога да подчертая, че Европейския съюз бе основен участник от, развиващ, от развитите страни в този процес. Това показва колко голям е нашият ангажимент по темата. Ние настоявахме да не се ограничава е, дискусията само до транснационалните корпорации, както виждате в заглавието и името на работната група, там се визират и други бизнес предприятия. Защо? Защото считаме, че всички, участв... всички бизнес дружества трябва да имат отговорност за спазване на човешките права. Освен това, върховенството на закона гласи, че правилата се отнасят за всички. И да се ограничаваме само до транснационалните корпорации означава да създаваме вратички, е, при прилагането на задълженията, ако ще има задължителен е, инструмент. И освен това не се изпраща добър сигнал с това ограничение. Коментирахме също факта, че председателят на групата реши да се отклони от първоначалното споразумение, да включим и националните предприятия в обхвата на работата на работната група. Общия консенсус за водещите принципи на ООН е, подчерта необходимостта за е, широки консултации с е, ангажираните страни. Е, ние считаме, че всички последващи стъпки за международна правова рамка трябва да бъдат приобщаващи и да включват всички видови, видове дружества на базата именно на водещите принципи на ОНЕ. Трябва да работим съвместно за изпълняване на нашите ангажименти, а също и а, да направим така, че жертвите, независимо на какво ниво, а, да бъдат извеждани на пръв план и да получават закрила. Има още много какво да се прави за прилагане на настоящите задължения. Ще продължим дискусиите с всички участници в процеса. Вчера се срещнахме и много плодотворно обсъдихме темата с представители на гражданското общество и експертите за това какво може ЕС да направи за спазване на ръководните принципи на ООН. Ние също така настойчиво ще работим за обсъждане на въпросите по тази тематика и с Европейския парламент. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Ан Шейк е, от името на приятели на земята Брюксел. Благодаря, благодаря господин Джакоми за вашата презентация. Е много е добре, че се изказвам след вас, за да мога да отговоря и на вашите, вашето изказване. Какво е нашето впечатление от преговорите за задължителния инструмент за бизнес и човешките права? В гражданското общество и гражданите има много положителен отзвук идеята събрахме над 90 000 подписа миналата година. Сега вече виждаме много по-засилена активност на международно ниво на организации във Франция, скандинавските страни, Испания, Германия, Италия, някои източноевропейски страни. И е, причината е, че Естествено всички са съгласни, че водещите принципи са важни, но гражданското общество също така счита, че те не са достатъчни, за да сложат край на нарушенията в е, поведението на бизнеса и че не са в състояние да отразят е, случващото се в някои страни. Затова комисията твърди, че тези водещи признаци, приз, принципи са много важни, извинете, но искам да коментирам защо ние искаме да стигнем и по-далече, именно да има един обвързващ задължителен инструмент. Излязохме с декларация. Ще ви я дам, ако се интересувате където изказваме подкрепа за е, компоненти от договората, как, такива каквито бяха публикувани през октомври. Много важно е да се е, настоява на това, че спазването на човешките права има върховенство спрямо спор... търговските споразумения. Също много важна тема е достъпа до е, правосъдие и механизма за наблюдаване на изпълнението. Защото ако не сме на едно мнение как ще бъде прилаган подобен договор, той няма да бъде от полза. Самите преговори според мен бяха много полезни. Е, проведоха се дискусии по същество. Над 100 държави участници е, имаше. Радваме се, че Европейския съюз беше там и страните членки, но и много други страни заеха страна. Нека да представя и така какво е нашето виждане на случилото се там. Бяхме изненадани от начало, че Европейския съюз искаше, така, имаше искания към работната програма, което според нас не беше много конструктивно. Но така или иначе е, много плодотворно протекоха преговорите, особено когато е, страните членки е, се договаряха и смятахме, че много сериозна напредък бе постигнах, много напредък бе постигнат, но нещо остана след сряда четвъртък. Така видяхме колебание и е, нашето чувство е, че в началото на седмицата страните членки бяха много по- положително настроени, отколкото в края на седмицата. Не разбираме защо се случи това, не считаме, че е продуктивно. Мисля, че това поставя под въпрос и възможно... сътрудничеството. Ако може да ми отговорите на този въпрос, ще е добре. После въпроса дали да бъде договора за транснационалните корпорации. Не можем да разберем защо Европейския съюз не излиза с контрапредложение. Те се обявяват е, против е, договора, защото е само за транснационалните корпорации. Но е, според мен доста ясно се казва, че става дума за транснационалния характер на дейността. И когато сте против, защо не излезете с собствена дефиниция? Защо не дадете вие предложение? За нас това е много по-конструктивно. И имам един документ, който мога да раздам на всички, в който се съдържат няколко идеи за това какво може да се направи. Три момента искам да коментирам. Първо – делегацията през март в Женева, заседанията по човешки права, трябва да бъде много силна. Защото там ще е много важно да, обсъждането на това как да продължи процес. В момента имаме съгласие само да има официални консултации, но това не е кой знае колко трябва да е ясно какво ще се случва, как ще се договаря. Затова считам, че е важно да има много силна делегация от комисия ДРОА от парламент. После, парламента трябва да излезе със собствена позиция. Оратор говори далеч от микрофона и не се чува. Важно е да има принос по същество. Парламента има няколко резолюции в подкрепа на договора. Те обаче са в подкрепа на процеса. Важно е сега да се говори за по същество. И накрая трябва да се разработи една пътна карта от страна на парламента с подкрепата на комисията и може би на други институции. Какво смятате, че е необходимо, как да се стига, какво трябва да се подготви до следващия тур на преговорите. Миналата година имаше неофициално заседание двудневно в Италия в обсъждане на договора – по-добре е да има яснота кой е, взема решенията, кой отговаря, как е, ще се вземат решенията и как неправителствените организации могат да е, дават своите мнения. Много излизахме с много предложения, готови сме да подкрепим и комисията, и парламента – но искаме и повече яснота от ваша страна. Благодаря ви много. Искам да попитам колегите, които са в залата, дали искат да вземат отношение. Катрин. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че сте тук. Много е добре, че имаме възможност да проведем тази размяна на мнения. Това е важно за нас. От комисаря Малстром сме чували много изявления относно човешките права, устойчивото развитие и прочее, но трудно е разбираемо защо съвета по правата на човека на ООН гласуваха против задължителен характер. Също с неохота участваха в сесията през 2016. Ние сме разочаровани, че Европейският съюз отново посочва като път процеса през ООН. Администрацията на Трамп се противопоставя на четвъртата среща на междуправителствената работна група, която е предвидена за 2018 година. Парламентът покрепя гражданското общество. Много държави членка настояват да има четвърта сесия през 2018. Парламентът непрекъснато е настоявал за задължителна харта. Може ли да ме слушате или пък да ви чакам да се поговорите преди да продължа? Можете ли да чуете какво ви казвам, докато говорите? И така. Неодавна в Гватемала приехме резолюция, това стана през февруари. А, ние също подкрепихме хартата. Ние изглежда по-скоро защитаваме капитала, отколкото гражданите. Има предложение за многонационален инвеститорски съд. Ако има задължителен характер на хартата, ще има противовес на многото правомощия, с които разполагат в момента транснационалните корпорации. Не може да се направи нещо повече за гражданите, защото иначе се подкопава вярата на онези, които представляваме тук в световната економика и демократичните структури, които работят за тях. Дали комисията приготвя свои коментари по проекта преди срещата през февруари 2018 година? Тъй като ние представляваме голяма част от континента и милиони граждани. Искаме да знаем дали няма да бъдат подкопани устоите с това, което се прави. преди да се стигне до задължителен договор. Сеньора Санчец. Благодаря ви много. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Джакомини за изказването му. Благодаря също на представителя на приятели на земята. Аз участвах в първия ден на, на сесията на работната група. Имах възможност да разговарям с представители на различни държави и да представим позицията на Европейския парламент. Имаме 8 различни резолюции, в които парламента е заявил своята позиция. И се надявам, че ще има конструктивен подход, е, както до сега. Позицията на Европейския парламент е много важна. Необходимо ни е да има задължителен характер на инструмента. Позицията на Европейския съюз беше изцяло против това, което отстоява Европейския парламент. Тук в Европейския парламент излязохме с инициатива да подкрепим един задължителен инструмент. Това беше подкрепено от е, евродепутати, от национални парламентаристи, от регионални организации. Може да влезете в вебсайта bindingtreaty.com и да настоявате пред вашите избраници да обърнат внимание на този въпрос. Не бива да има подкопаване на правата на хората. Този договор Como representante público me veo en la obligación de exigir para los demás lo mismo que exijo para los Това са нашите искания. Предприятията трябва да спазват правата на човека. Не можем да допускаме подобно нещо да става извън нашите граждани в ущърп на економическите ни интереси. Неодавна имаше среща, имаше изказване в подкрепа на предлагания процес и целите Имаме основни насоки, това е добре, но това не запълва празнината, която съществува в противодействието на случаите на безнаказаност от страна на компаниите. Смятате ли да изправите предложение в работната група преди срещата през февруари дали СВД ще следи процедурата, докато се стигне до приемането на задължителен договор. Благодаря ви. Господин Джакоми има думата. За съжаление, аз трябва скоро да се тръгна. Ще ви дам общ отговор и след това колегата, който е тук, ще ви даде по-подробни разяснения в парламента има доста неразбиране относно позицията на Европейския съюз. Що се отнася до въпроса за четвър... четвърто заседание, както беше подчертано от представители на приятели на Земята, ние не сме против такова заседание. Само казах, че в резолюцията Мандатът беше ограничен за определено време. Трябва да бъде прията нова резолюция, за да може да се продължи работата за правно обвързващ инструмент. На следващо място по въпроса за транснационалните компании и местните компании. Проблемът е един и същ ние се борихме за постигане на съгласие по идеята, че обхватът за задължителен правен инструмент ще бъде в съответствие с основните насоки. Когато се срещнахме първия ден, установихме, че идеята е да се обхванат само транснационалните корпорации. Аз вече обясних защо смятаме, че това не е достатъчно. Съжалявам, че председателят е, не създаде нужният климат на доверие, от, от е, който се нуждаехме по време на последната сесия, но това не означава, че нямаме желание да продължим да работим по този въпрос. Но трябва едно нещо да е ясно. За нас е важно да има съдържание, ние направихме много на базата на основните насоки на ООН. Те са една подходяща рамка според нас. Онези, които считат, че трябва да отидем по-далеч, може би имат основания, можем да обсъдим въпроса, но те трябва да направят своето предложение и трябва да е сигурно, че ще има истинска добавена стойност в сравнение с основните насоки на ООН. Що се отнася до повдигнатите въпроси относно каква да бъде позицията ни по съществото на договора, ние все още изчакваме проекто договор. Това, което сме получили към момента е доста ограничено. Трябва да имате предвид, че трябва да се координираме с 28 държави членки. Вие самите знаете, че позицията при това положение е доста сложна, тъй като е трудно да се постигне окончателна позиция. Зная, че това не е лека задача на Европейския съюз при сегашния контекст. По въпроса за позицията ни 2014-2015. Трябва да имате предвид, че имаше единодушна резолюция за основните насоки от 2011. Тогава не се обмисляше задължителен инструмент – тази идея възникна на по-късен етап и нямаше консенсус в нейна подкрепа. Затова ние трябваше да обмислим вътрешно какво означава това за Европейския съюз, за държавите членки, дали е приемливо да участваме в подобен процес. Трябва да имате предвид, че сред основните развити държави и държавите членки. Малцина са тези, които активно участваха в работата на работната група. Ние се отбелязахме резолюцията, прията от Европейския парламент и госпожа Санчес спомена този факт. В последната резолюция се говори за правно обвързващ инструмент, но няма много конкретика. Ние трябва да обмислим какво точно трябва да включва един такъв правно обвързващ инструмент. Това са сложни правни въпроси и трябва да ги обмислим добре. Благодаря ви много. За съжаление, трябва да си тръгна, но Моята колега, която остава тук, ще даде по-подробни отговори. Благодаря ви. Грация. Председателят, благодаря ви. Желаете ли да допълните нещо? Non so се siete се dalla risposta o не зная дали смятате, че сте получили вече отговор на всички въпроси. Разполагаме с още няколко минути до края на заседанието ни. Да, ще използвам възможността, че господин Джакоми е все още тук и искам да кажа, че дори секретарията на съвета по правата на човека на ООН няма яснота за мандата. Има три заседания до момента ние не сме съгласни с констатациите на Европейската комисия, не знае как е, те ни приемат е, обясненията, които се дават от секретарията на съвета на ОНЕ по правата на човека. Имаше още доста въпроси, които не получиха отговор. В началото на октомври бяха публикувани предложения и как може да се прави Европейската комисия за изненадане, че когато са дошли на заседанието, се е оказало, че обхватът включва само транснационалните компании. Нямаме мандат да се говори за договор. Има някои елементи на договора. Те са оповестени от октомври, вече е средата на декември. Може ли Европейския съюз да излезе с позиция? защото беше поискано да се представят предложения до края на февруари. Много важно е да получим отговор от Европейския съюз по това. Juste une, une petite réflexion, je ne suis pas le dossier. Едно кратко разсъждение. Аз не следвам е, това досие, както колегата ми Санчес, но имам впечатлението, че е, е, има така, че дава възможност за е, фалшификации. Е, сега външната служба на Европейския съюз, комисията не знае кой по-точно, е, които ще припомня, излезаха със собствена инициатива. Те не изчакаха позицията на Европейския парламент. Сега има обаче такава и е, се е, иска е, един договор, който противоречи на това. Е, един остро успорван договор. Е, тук е, Европейския парламент, както винаги е готова да води диалог с комисията, но е, трябва да спрем да си прехвърляме топката е, един към друг. Второ, Франция е, води много дискусии. Е, от миналата година насам ние вече имаме готово законодателство което не е абсолютната истина, но все пак е, е факт е, и е, което се отнася до транснационалните предприятия. И не бих искала да приключат нещата само с едно по-добро разбиране. Е, тези транснационални е, предприятия е, са друг наш кос в играта на покер, който дават възможност на едни или други фактори да се прехвърлят отговорността. Thank you, uh, Mr. Chair, and thank you to the... Uh... Имате е, възможност да отговорите. Е, благодаря на депутатите, благодаря и на вас. Ние при няколко седмици участвахме на обща дискусия, което е доказателство, че се опитваме да водим е, дискусии, конструктивни разговори с гражданското общество. Благодаря ви за вашите коментари и бележки. Ще ги отнесем до нашите служби. Вече започнахме да водим разговори с експертите от Генерална дирекция е, търговия, е, ГРОУ и други е, служби на Европейските съюз. Заместник директора Джакомини каза, може би има известно недоразумение тук, но понякога наистина усещаме е, така неразбиране от страна на парламента, но как Европейски съюз се опитва да се ангажира и в вътрешно-политически план преди всичко, мисля, че ние имаме много добро законодателство в това отношение е, не само вътрешен план, но е, сме се ангажирали и е, в трансграничен смисъл. Преди, е, това, какво се случи в е, дискусия, е, по време на дискусията в Женева и какво ще правим от тук нататък? По отношение на Женева имаше критика, че делегация на Европейския съюз е блокирала работата и дискусиите в Женева. Честно казано, европейската делегация ние не сме съгласни с това, но ние делегацията представи позицията на 28-те и се обърна към е, доклад, докладчика, посланника на Еквадор, да е, се придържа към компромиса, а то е да е, се обсъждат всички предприятия, не само вътре, националните, но и транснационалните, с ударение върху националните, разбира се. В крайна сметка Европейския съюз съжалява, че всъщност не се е, противопостави на, е, на приемането на този документ, е, защото действително много нарушения се вършат от предприятия на национален план. Второ, какво се случи по време на дискусията на междуправителствената група? Едно нещо беше пределно ясно. Прави сте, че има много е, държави членки, но но всъщност много от е, крупните, е, е, големите страни Канада, Япония, е, Норвегия, е, САЩ е, просто не присъстваха. Но Европейския съюз си остава твърд поддържник на, на глобалния ред и политиката на обединените, действието на Обединените нации в това, в това отношение и прилага, изпълнява стриктно поетите си задължения е, Продължаваме да смятаме, че е, е, на ниво Обединени нации е, всякакви такива е, политики трябва да са дълбоко вкоренени и да включват, да обхващат всички е, транс, е, национални фирми. 2009 бе лансиран този процес, бе е, е, спонсориран от е, Южна Африка е, и Еквадор. Е, ясно беше, че три сесии предстоят. Първата приключи на 27 октомври. Приключи без съгласие по предложението на с докладчика, именно посланика е, на е, Еквадор, за свикването на четвърта сесия – без е, преди това да се препрати въпроса към е, съвета за правата на човека. Това е стандартната практика между правителствената работна група поиска от председателя да започне неофициални консултации с а, е, а, държави и други а, а, заинтересовани страни. Така че в момента изчакваме първата а, доклада всъщност, който не е още финализиран да се надяваме, че той ще е такъв, е, че е, да, ще отразява е, акуратно всички мнения и положителни сигнали от всички страни. Не искаме да предричаме, да, да избързваме, да гадаем какво ще е съдържанието, но Европейския съюз ще продължи да инвестира в този проблем, не само в тази група, организираме, всъщност председателя на тази комисия присъства вчера, имахме 6-7 сесии е, на неправителствени организации, няколко от тях бяха е, посветени именно на бизнеса и на този, тази тема. Много сериозно вземаме въпроса е, и е, мислим какво да правим. Need to have and to revert to this without a colleagues. Thank you non molleremo la presa sullo strumento vincolante. Detto questo vi rammento. Благодаря. И така, на 14 ще има съвместно заседание с делегацията на Турция по въпроса за правата на човека в Турция. Следващото заседание на комисията, да подкомисия е на 24 януари. Благодаря.